So I would like to, to open the meeting. И така, това е смесено заседание между Авко и Юри. Господин Свобода не е тук, той ще бъде заместен от Магда. Тя ще ми помага в председателството. И така приключихме работата на работната група за по-добро законотворчество. Сега навлизаме в подготвителния процес за приложение на междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. С настоящето заседание започваме обсъждането на доклада. Ричард Корбет ще представи становището на АВКО, а господин Свобода ще пред, представи гледището на Юри, т.е. колежката, която го замества, ще прочете неговото становище. И така, докъде сме стигнали в нашата работа? Както знаете, ние преминахме през различни аспекти на междуинституционалното споразумение – Имахме одобрение през март миналата година. Сега доста сме в началото на работата си. Има две неща, които още предстоят да бъдат, по които още предстои да се споразумеем. Делегираните актове и актовете за изпълнение, разликата между тях трябва да се уточни и процедурите които включват парламента, когато става дума за международни споразумения. За това отговарят господин Брок и господин Ланге. Така, работата по тези две точки продължава. Но ние като работна група преминахме през различни фази. Говорихме за административните промени на парламента, службата за научни изследвания. За това говорихме. В тази служба има 7 отдела. Оценката на комисията се оценява там, оценяват се и измененията на парламента в тази служба. Преминахме през правилника. Процедурния правилник. направи, напа, на парламента, като искахме тук да подобрим прозрачността и укрепването на мандата на парламента при тристранните срещи. Говорихме и за надзора от страна на комисията, имайки предвид доста високата степен на независимост на комисарите. Оценихме, анализирахме как се разли, развива това състояние. Все още нямаме заключение – Анализирахме програмата REFIT за пригодността на законодателството. Комисията сега подготвя прегледа на тежестите върху, тежестите върху малкия бизнес – И тук трябва да кажа, трудно е да имаме крайното заключение, тъй като сме още в процес на оценка. Разгледахме изострянето на законодателството от, на, от страна на държавите членки. Разгледахме въпроса за програмирането, законодателното програмиране и планиране. Тук също как работата напредва, както и работата по общата съвместната база данни между институциите. Има много отдели, които работят по отделните теми. Ние се опитваме да събираме информацията и да координираме усилията. Какво означава това за резолюцията и за доклада, който трябва да обсъдим? Моето становище е, че сме в още много ранна фаза, но имаме график, който следваме и нека направим първоначално опит за едно описание на ситуацията. И така казах по кои две точки предстои още споразумение. По отношение на приложението на междуинституционалното споразумение. Мисля, че ситуацията може да се подобри. Колегите могат да имат свои коментари, естествено, но нека сега не започнем да отваряме междуинституционалното споразумение, тъй като сме го подписали едва миналата година. Нека то най-напред започне да действа и да е приложено на, на изцяло и да видим неговите предимства, преди да започнем да препреговаряме е, споразумението и да даваме нови предложения. Мисля, че това ще е по-скоро задача на следващия парламент. Благодаря, Ричард. Сега давам думата на Аксел Фос, който ще про... прочете становището на господин Свобода. Uh, От името господин Свобода някои общи бележки. На 7 декември ще чуете тези доклади и съдържанието на тези доклади за а, в бъдеще. Господин Собота поздравява а, членовете на работната група и експертите за тяхното а, участие. Им благодари. През май 2016 година беше създадена тази група. Девет заседания се проведоха, а, плодотворни обмени на становища бяха осъществени с представители от комисията, от различните комисии, Председател на комисии, различните служби на Европейския парламент. Той е много доволен от полезния принос на работната група по отношение на доклада, който е съвместен на Юрий Явко и е по собствена инициатива. В този доклад ще има политически указания, що се отнася до тълкованието и осъществяването на споразумението между институционалното споразумения, особено по важни въпроси, като многогодишното и годишно програмиране, светлината на опита на парламента, средства за по-добро законотворчество, особено оценка на въздействието, също така законодателните инструменти, особено избора на правно основание, делегираните и актовете за изпълнение и критериите най-вече за делегация, прозрачността и координацията на законодателния процес, осъществяването и въвеждането на законите на Съюза и а, включвайки това изследване за административната тежест. Господин Свобода а, с нетърпение чака да си сътрудничи с господин Корбет и с всички други колеги от двете комисии, които ще допренесат за доклада. Благодаря. Благодаря много, Аксел. И колегата искаше да вземе отношение. Сега ще му дам думата. Други има ли желащи да се включат? Още двама записам. Ето това ще бъде първия списък е, оратор сега. Е, благодаря. Ще преключа на немски. Ами всичко е добре тогава. Ще приложим едно междуинституционално споразумение. Ние разбрахме как сме преговаря... преговаряли. Разбрахме от нашия докладчик, че, нямаме, че не би трябвало да използваме нови възможности за препреговаряне. Господин Корбит, прав сте но ние не използваме всъщност възможностите, които имаме и ги блокираме. Имаме отдел за оценка на въздействието в парламента. И след като имаме този отдел, сме го използвали само 7 пъти до сега. И това е жалко. Това е просто свидетелство за жалкост. В социалната комисия, в промишлената комисия сме запитвали, сме искали оценка на въздействието но това може да се заяви само ако повечето координатори са за. И това почти никога не се случва. Тоест, ние като парламент блокираме възможността си да имаме е, оценка на въздействието. Последния път ние се опитахме координаторите да вземат превез, да се наложат но политически АВКО и други комисии блокираха нашето желание за оценка на въздействието. И аз почти се отказвам. Добре, значи не използваме тази възможност, ни, защото навсякъде, на всички фази сме, сме политически блокирани. Аз също участвах в това заседание, което споменах Аксел Фос, но нищо не се случи, не бе взе решение. Понякога беше един депутат, присъстваше понякога двама депутати, обаче нека наистина говорим за това какво се случва в парламента. Нищо не се случва. А това е самокритика към нас. И след като сме толкова нехайни към тази тема, еми няма да имаме напредък. Комисията иска да направи нещо. Там има група е, по субсидиарност. Това е за ръка на председателя Юнкер. Просто защото те не вярват на своя отдел за оценка. И какво се случва в ИТРЕ? Ние поканихме този, та, та, комисията на е, службата на Комисията за оценка и надзор, но тази служба отхвърли поканата на Итра и не дойде. Ами аз се питам, добре, защо седим изобщо тук? През последните години почти нищо не се е случило, само си създаваме заглавия на комисии и на доклади. Извинявам се, че говоря така конкретно. Благодаря. Преди да чуем следващия оратор, искам да поясним. Знаете ли а, случай, в който някой в комисиите е поиска оценка на въздействието и това е било отвърлено. На второ място, никой не е блокирал от страна на комисиите. Просто решихме до... стигнахме до заключението, че трябва да променим правилника. за това по време на комисията АВКО беше привлечено вниманието на работната група и сега ще бъде поето от колегите, които работят по доклада. С това, моля ви, не дейте да да не представяте реалността в понятия, които са далеч от реалността. Давам думата на Силвия Кафман. Да, благодаря. Благодаря и на председателката на АВКО, която засегна въпроса. Зная, че е, проблемът с оценката на въздействието често се засяга. Явно сме на различни мнения, имаме различни подходи към материята, но, както казахте, аз не зная някой някога някому да е отказал оценка на въздействието. Аз и не знае някой да е искал такава. Така че аз не виждам и нужда да се променя правилника, но след като говорим за оценката на въздействието, искам да кажа на Ричард, подкрепям това, което каза той. Не е възможно отново да препреговаряме и да поставяме под въпрос междуинституционалното споразумение. Но нека кажа по предишната тема нещо, т.е. за оценката на въздействието. Важно е, че службата за надзор на комисията не може да излиза с обвързващи становища и не замества политическите решения. Това е и записано така в междуинституционалното споразумение. Но, когато колегата Пипер се оплаква, че службата не е приела покана, не, е, не е приела поканата на ИТРЕ, аз не съм в ИТРЕ, но тогава нека погледнем страница трета от доклада, където се казва, че този надзорен комитет или служба е независима и не, и не може да бъде политически контролирана тази служба. За мен това беше странно. Не може да бъде. Има противоречие тук. Искаме този, тази служба да е или е, комитет е, да, да е независим. Не мо... От друга страна, там са включени хора, които са от комисията. Не може да има политическа независимост в такъв смисъл. И виждаме на, е, при тези примери и при тези формулировки, че е много трудно да се намери баланса. Тук докладчикът трябва да изчисти поне тази точка, за да може да имаме един доклад, който да подкрепим с мнозинство. И още нещо. Не исках да говоря по тази тема, но специалните комисии за субсидиарността. Според мен те действат в един друг контекст. Хубаво е да има такива комисии. Знае, че парламентът в тази комисия ще бъде представен. Това само показва, че комисията взима на сериозно субсидиарността и показва, че се занимава с проблема. Но не бива отново да омесваме нещата. Това не е продуктивно за нас ако искаме да отбележим напредък. Благодаря, Силвия. Сега давам думата на Карим. Благодаря много, колеги. Съжалявам за това, че не чух колегът, който се изказа преди това. Има известен проблем с този микрофон да пробваме някой друг. А, явно и този е бил включен, за това се е получил допълнителния шум. Две-три кратки бележки, които имам. На първо място, малко бях озадачен да чуя коментари, че едва ли не парламента не, не е свършил много последните няколко години. Има доказателства срещу това. И а, в програмата на комисията миналия път, когато тя беше представена, има цял текст, който буквално е изкопиран от това, което беше включено в различните доклади, в различните комисии на този парламент. И заместник председателят на комисията Франс Тимерманс го включи всичко това като текстове от нашите доклади в неговата програма. Това е, мисля, предан доказателство. Извинявайте, че накрая ще ви, ще ви кажа, че не сте прав, но оставам с впечатлението, че едва ли не смятате, че трябва да консолидираме нашата позиция, вместо да напреднем с дневния ред такъв какъвто е в момента. Извинявайте, ако не съм ви разбрал правилно, но според мен ние трябва да сме още по-амбициозни, отколкото сме били в миналото. Причината за това е, че твърде много от нашите граждани остават с впечатлението, че нашите процеси и процедури а, за законотворчество а, са съвсем различни от а, тези, които всъщност са. Що се отнася до националния парламент, освен ако нашите процеси тук не се съчетаят максимално добре с националните парламенти, винаги ще се озоваваме в ситуация в Европа по избор, по меню където националните парламенти винаги, когато нещо е положително, си го приписват и си закичват а, медала, а когато нещо не е а, разумно или не е а, проработило, веднага обвиняват Брюксел. Именно това като парламент ние трябва да водим като инициатива. За оценките на въздействието все още в този парламент се случва така, че не са систематични. Ние като народни представители не ги обхващаме винаги като възможност, която ни е предоставена. Като оценка на въздействието разполагаме с два варианта. Собствена оценка на въздействието по собствена инициатива и такава, която е оценка на тази на комисията. Но това трябва да е на края на триалога, а не в началото на триалога, защото а, има много сериозни промени, които настъпват и понякога е необходимо да се провери всичко това на края на триалога. Съжалявам, ако съм останал с неправилно впечатление в някои от тези моменти, но може да закъснея. Благодаря. Благодаря много. Имаме само 4 минути. Иска ли някой друг да се изкаже? Ричард, заповядай за заключителни коментари преводачите имат право да приключат работа си след 4 минути. Благодаря много. Благодаря много на господин Свобода също. Надявам се, че господин Фос може да му предаде това. Жалко, че нямаше как той да присъства, но разбирам, че има ограничения във времето. Благодаря и на служителите, които работиха по темата. Те действително положиха доста труд Както каза госпожа Кафман, става дума и за намирането на равновесие. Когато колегите казват, че нищо не се е случило, на мен не ми се струва, че това е конструктивен начин да се търси добро равновесие. А, това просто е, е обвинение. Казва се всичко, всички усилия положени до друг, а, не струват нищо, трябва да се зарежат. Не може да се подхожда така. Това е несериозно. И коментарите на господин Карим за доклада аз опитвах да настоя на следното уточнение, че това е докладът по приложението на това конкретно споразумение. Именно, добре ли функционира това споразумение или не? Това не е доклад, който да има за цел да предложи преразглеждане на споразумението или пък сключване на чисто ново споразумение. Това е едва от март миналата година. Имам по-малко от година и половина от одобрението на това междуинституционно споразумение. Това означава, че е, се работи още по е, множество аспекти. Работата по някой продължава и мисля, че не е подходящо да пренаписваме това споразумение на този етап. Е, е по-добре да видим какво може да се подобри в неговото приложение. И оттам нататък, кой има задължение да изисква оценки на въздействието или да прави преглед на оценката на въздействието, направено от комисията. При всички положения, когато парламентарни комисии са изисквали такава оценка на въздействието, никога не са получавали отказ. Но ще разгледаме темата. Още нещо, което беше споменато. Новият орган, който се занимава с субсидиарност, който беше предложен от господин Юнкер. Не знам до каква степен възде... Е, това влияе върху концепцията на по-добро законотворчество. Говорим за по-добро законотворчество, а не за дерегулация. Но като цяло, идеята, че Европейският съюз приема твърде много правни норми, които държавите членки реално не искат, е преувеличение. Защото законотворчеството на европейско равнище не се случва само тук, в парламента, където са избрани от хората представителите, а и от съвета. Кой участва в съвета? Ами националните правителства, които са одобрени от националните парламенти. Така че е, това със сигурност не са хора, които имат склонност да централизират неща на европейско равнище. Да не говорим, че се изисква квалифицирано мнозинство за повечето решения, а даже за някои се изисква и единодушие. Затова така действат законодателните процедури, че не може държавите членки да са принудени да приемат право в области, в които не искат да има право защото а, в крайна сметка доста голямо мнозинство от държавите членки са, е необходимо, за да се приемат тези мери. Благодаря много. Преди да приключим, нека да ви съобща, че ще има заседание на двете комисии на 7 декември по време на заделеното време за работа на комисията по правни въпроси. Благодаря.